So, dear colleagues, maybe we... И така, уважаеми колеги, нека продължим. May I return to the first point? Връщам се на първата точка от дневния ред. Решения, прияти от координаторите. Днес сутринта координаторите взе взеха следните решения. Господин Кавада бе определен за докладчик по искането за снемане на имунитета на госпожа Моника Холмайер. Одобрен бе проектът на календара на заседания на комисията Юри до декември 2019 година на основание член 39 алинея 3 от правилника за дейността бе решено да се провери дали е уместно да се възприемат като правни основания член 53 алинея 2 и член 62 от договора за Европейски съюз за междинното споразумение по досието САД-КАП. Решихме също да откликнем на искането на Европейската сметна палата за участие в тяхната работна програма до 2020 година и най-сетне решихме вместо да провеждаме изслушване за изкуствения интелект и роботиката да поканим на разговор комисария Ансип. Координаторите решиха Юри да даде становище на комисията Либе чрез писмо за сътрудничеството между Евроюст и Грузия и решихме да, да приложим упростения ред по член 50 алинея 1, назначавайки господин Звиевка като докладчик за повторната консултация, повторното допитване до парламента за преработката на регламент Брюксел 2А. Това бяха решенията на координаторите. Продължаваме с точка 6 от дневния ред. Обмен на становища точно във връзка с преработката на регламент Брюксел 2А. Всъщност това е самата повторна консултация. Господин Звиевка, давам ви думата. E, Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Както ни информира нашия председател, ние отново сме в е, хода на обсъждане на Брюксел 2, сега са е, процедурата е подновена консултация. Рядко се случва съветът отново повторно да се обърне към парламента с молба за консултация по един и същи документ, но това говори за важността на документа, който е, всъщност обхваща много важни аспекти на законодателството, уреждащо правата на децата. Почти две години работи съветът по е, предложението на комисията, за да го промени доста. Сега вече е, съветът излиза с преработен документ и се обръща към парламента за консултация. Не разполагаме с кой знае колко време. Вашите координатори сигурно вече са ви го показали. На мен беше възложен вторият доклад. Честно казано, аз съм готов с доклада, господин председател защото а, сроковете до края на нашия мандат са доста така кратки. Така че съгласно така че апелирам да приложим член 50 от правилника за дейността на парламента за ускорена процедура. Отново подчертавам, времето ни е малко, така че ще трябва принудително да работи много, много бързо. Докладът ми ще бъде съвсем кратък, така че да дам максимална възможност за приключване на процедурата. Сега две думи за работата на съвета. А, ние като комисия по, по а, правосъдие в Европейския парламент имаме своите бележки по Брюксел 2А, като особено се съсредоточаваме съсредоточаваме върху четири много важни въпроса. Първо, процедурата за екзекватура. Това е технически въпрос, разбира се, но е от изключително значение за прилагането на документа, тъй като е много деликатен въпрос. Става въпрос за много важни аспекти все пак на регламента. Ние изслушахме експерти, обсъдихме помежду си въпроса, обсъждахме, разбира се, въпросите и с представители на Европейската комисия. За нас три въпроса са много важни. Първо, изслушване на дете детето, установяване на взаимоотношенията и уреждане на всички въпроси, свързани с с конфликта в семейството, родителската отговорност и така нататък. Настаняването на деца а извън семейството също е деликатен въпрос и трябва да се обсъди, защото а, за нас водещо е благото на детето. Винаги и сме го казвали. Търси се най-доброто решение всъщност за най- слабия е участник в процеса, това е детето и това е виш приоритет за нас. А, с задоволство мога да отбележа, че всички тези въпроси се смятат за важни и в, в съвета. Но съветът предлага въвеждане на нов член за медиацията. Като смята, че тя е много важна. Какво е направил съвета? Опитва се да обхване различните хипотези тези, които могат да възникнат в живота на детето и неговото семейство. Разбира се, всеки конкретен случай е съвършенно различен, така че е много трудно нещата да бъдат обобщявани и да се прави каквато и да било категоризация на ситуациите. В този дух е и подходът на съвета. Държавите членки имат различни законодателни системи, примерно уреждането на правото на а, срещи на родителя с детето и прочее и прочее. Тъй, че а, процесът беше дълъг и държавите членки свършиха много работа, като тук трябва да не забравяме и трансграничния елемент на проблема. Трябва да се намират такива решения, които да са приемливи за всички държави членки. Нещо, което беше постигнато в съвета, което обаче далечно означава, че всички проблеми са изчистени. Следващата стъпка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 в държавите членки. Ще прочетете доклада и ще бъдете информирани. В крайна сметка смятам, че ние като парламент бихме могли да изразим задоволство от крайния резултат на базата на ускорената процедура, която ни предстои и при условие, че успеем в рамките на мандата си да приключим работата по измененията на Брюксел 2А. Така че ви представям доклада си и разчитам, че Европейският парламент ще приеме съдържанието, ще приеме по същество предложенията на съвета. Какво означава това? Разбира се, че още днес Днес можем да изслушаме и комисията, и съвета по този въпрос. Но всъщност най-важното е да направим така, че ако е необходимо да се поработи още, да предвидим кратък дебат още през март на пленарното заседание по въпроса. Като обсъдим нещата с другите политически групи. Отново го казвам, просто времето ни притиска и не можем да се разпростираме на широко. Смятам, че председателският съвет ще вземе решение в наша полза по този въпрос. С това смятам да приключа. Благодаря ви за вниманието вниманието. Благодаря и за това, че въведохте ускорена процедура. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Звевка за това, че се консултира дискутира с, пред, с докладчиците в сянка и ги и включи в процедурата. Това беше много добро решение. Благодаря още веднъж за него. Смятам, че е похвално, че съветът подновява консултациите с парламента парламента. Това не е обичайно, но все пак имаше резолюция, с която се обръщахме към съвета с искане това да стане в случай, че се въведат някакви решаващи изменения в предложението на комисията. Брюксел 2А е наистина изключително важен законодателен проект и за това се съгласявам с предложението на докладчика за осъществяване на ускорена процедура, за да можем да я приключим още в рамките на нашия мандат, защото става въпрос за благото на детето в трансгранични случаи. Така че за децата, които се намират в подобна ситуация, е много важно да се намери разумно решение а, в тяхна полза. Затова смятам, че правилно предлагате ускорена процедура. Съгласна съм обаче и с това, че поради важността на темата трябва да се погрижим да се проведе дебат в парламента, така че се съгласявам с предложението на докладчика да има по един представител на политическа група, който да представи становището на групата си по този законодателен проект, за да има повече прозрачности по отношение на гражданите за това, което се случва в парламент. По същество имам три момента, които искам да подчертая, защото ги смятам за много важни. Господин Звевка отчасти ги спомена. Първа като а, бивш медиатор на Европейския парламент за трансгранични случай. Не смятам, че в член 23а трябва да се залага тази разпоредба в случаите, когато детето е отвлечено в друга, изведено в друга държава. А, сега, подходът е добър, но се различава отличава от това, което ние бяхме предложили. Ние смятаме, че всички родители трябва да, да проведат диалог в името на благото на детето, за да се види какви са възможностите детето и за напред да поддържа контакт с двамата си родители. Разбира се, ако няма някакви извънредни обстоятелства, които да са пречка, примерно насилие в семейството или нещо подобно. Но принципът трябва да, да бъде да има медиация, така че детето да израсне с двамата си, в контакт с двамата си родители. Поддържам а, изменението в член 2 алинея 1а, където се постановява, че съдилищата вземат решенията, а не, а не компетентните институции. Защото съдилищата наистина са органите, които трябва да вземат такива съдбоносни решения. Много се радвам и на промените в определянето на компетентността по решаване на случаи за родителската отговорност. Това са много положителни промени. Текстът е станал много по-изчерпателен, даже по-изчерпателен от това, което предлагахме ние като парламент, но пък е много близък до практиката. И именно тази близост до реалността е много важна и положителна положителна. Тук даже съветът е свършил по-добра работа от Европейския парламент. Много се радвам, че имаме такава разпоредба, която наистина обхваща възможно най-много хипотези а, за ситуациите, които могат да възникнат. За екзекватурата няма какво да говоря, вие а, вече споменахте. Искам все пак да обобщя. Първо, съгласна съм с процедурата, за това от името на моята политическа група не възнамерявам да внасям предложения, за да не забавям процеса. И все пак, нека да кажа, че според мен мен липсват някои а, текстове, които са важни за нас като политическа група. Затова имам някои въпроси към комисията и съвета по отношение на по-нататъчната работа по тези въпроси. Първо, живеем в модерно общество. Питам се, защо а, този законодателен инструмент се предоставя само на част от нашето население. Защо Брюксел 2 се отнася само до а, сключили брак двойки, а не и до регистрираните партньорства? Защо изключваме тези хора от обществото? Бих се радвала комисията и съветът да ми отговорят. Вторият въпрос към комисията. Има ли някакви принципни съображения за това? Е, е, тоест, е, възнамерявате ли да разширите обхвата на Брюксел 2А в скоро време и да не дискриминирате регистрираните партньорства? а към Европейския съвет и към комисията беше отправено искане за разширяване на обхвата. Обсъждан ли е този въпрос в комисията и съвета? Не бива да забравяме, че това е важен въпрос. Щеше ми се променяйки регламента, да въведем и някакви минимални стандарти за третиране на децата. Това бяхме предложили като парламент. Съветът не го о, о, прие, но аз като бивш медиатор за случай на извеждане на деца в друга държава съм видяла достатъчно случаи, а, достатъчно случаи, в които изслушването на детето е било травматично за него. Затова трябва да се въведат минимални стандарти за провеждане на това изслушване. Съжалявам, че държавите членки толкова са настоявали на националната си компетентност по този въпрос към, към комисията и съвета ще попитам, о, обсъждали ли сте въпроса за такива минимални стандарти? Ако исках, щях да, да мога да внеса множество предложения за изменение и ми се ще да го направя, обаче краят на мандата чука на вратата и ми се ще поне да приключим работата, да гарантираме че а, ще има законодателен инструмент до края на мандата ни, но ако вляза в следващия парламент, ще продължа борбата. Е, Комисията желая ли да вземе думата? You, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Най-напред бих искал да кажа, че високо оценим първото становище на парламента от януари 2018 година. То бе съществен принос към работата по преработката на регламент момента и е отразено в общия подход постигнат през декември. Искам също да благодаря на Комисията по правни въпроси на почитаемия докладчик и на докладчиците в Сянка е, за това, че така бързо е, насрочиха повторната консултация. Подобно на докладчика и на докладчиците докладчиците в Сянка, искам да припомня, че своевременното припо... приемане на преработени регламенти в интерес на европейските деца и техните семейства и им спестява скъпи производства за предоставено упражняването на родителските права. Затова всички държави и членки единодушно подкрепиха политическото споразумение по това досие през декември. Общият подход на съвета от декември добре отразява позицията на парламента в първото му становище. Бихме желали да изразим подкрепата си за анализите, които чухме днес от докладчика и от докладчиците в Сянка. Очакваме бързо приемане на регламента. Надяваме се това да стане в непосредствено бъдеще. Това е приоритет за румънското председателство. Що се отнася до въпросите зададени от почитаемия докладчик в Сянка. Ще подчертая, че преработката урежда само материята на родителската отговорност, т.е. на родителските права. Това бе, бяха пределите и на проекта на комисията. Там се нуждаем от усъвременяване, от ускоряване и намаляване на цената на производствата в интерес на децата и на техните семейства. Следва да се подчертая обаче, че по отношение на родителските права регламентът въжи за всички деца, независимо от, от брачния статус на техните родители. Що се отнася до бъдещото разширяване на приложното поле на Брюксел 2А, първо трябва да подчертая, че е необходимо да да се приеме сегашната преработка и да се уредят по-добре въпросите, свързани с родителските права. Но естествено, отблизо ще следим функционирането на всички норми, включени в този регламент. И комисията ще предприеме по-нататъчни действия, ако установи необходимостта от такива. Това няма да бъде сторено от настоящия състав на комисията, но във всички случаи, какъвто и да е съставът на комисията, наблюдението за начина по който функционира функционира този регламент, ще продължи. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Желая ли съветът да вземе думата? Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, уважаеми членове на тази аудитория, най-напред искам да благодаря за това, че ми давате думата. И за това, че се захванахте с тази повторна консултация ускорено. Както знаете, на 7 декември бе формулирано формулиран общият подход на съвета на 7 декември миналата година. Основните аспекти на този общ подход са свързани с премахването на производството за екзекватура, с хармонизирането на някои норми за изпълнението, с създаването на ясни, недвусмислени норми за изслушване на детето, за настаняването му в други държави членки и ясни норми за съотношението с някои други актове. Много по-ясни са сега и нормите за хипотези случаите на отвличане на деца. На 19 декември съветът реши да поиска повторна консултация от Европейския парламент, както вече чухме, това е свързано не само с становището вече и изразено от парламента, парламента, но и с принципа на лоялно сътрудничество и прозрачност в отношенията между институциите. Решихме да се допитаме повторно до парламента, тъй като сега има някои изменения в текста, които се отклоняват значително от първоначалния проект на комисията и съветът искаше да сигнализира за това на парламента, като поиска неговото становище за тях. Някои от тези изменения са свързани с разпоредби за изпълнението, признаването на автентични актове и на някои споразумения. Както чухме вече от преждеговорившите, текстът стабилизиран в съвета през декември носи допълнителна полза, защото предвижда ускоряване на производствата досежно родителските права. И вземам повод отказаното от колегата от комисията. Този нормативен проект е свързан само с родителските права. Според съвета, текстът, одобрен с общия подход, носи допълнителна полза. Естествено, придържаме се към принципа за защита на висшите интереси на детето, особено, що се отнася до възможностите за изслушването на децата по време на производството. Както е казано от почитаемия докладчик, в общия подход на съвета са отразени съществени идеи и принципи, заимствани от становището на Европейския парламент от януари 2018 година. Медиация, изслушване на детето, настаняване в друга държава членка. И мисля, че двата са законодателни органа в това отношение – преследват едни и същи цели. Като се има предвид значението на този нормативен акт за семействата и за децата, изправени сме пред един от основните приоритети за румънското председателство на съвета. Съвета е, би желал максимално бързо парламентът е, да даде своето становище. Очакваме това становище по новия текст в кратки срокове, като се има предвид, че приемането на акта е от неотложно значение. Надявам се, че ще бъде постигнато политическо споразумение до юни 2019 година и за това е важно своевременно да получим становището на парламента. Мисля, че докладчикът в сянка засегна някои въпроси, които бяха адресирани конкретно до съвета, но тук мога само да изразя съгласие с това, което чухме от колегите от комисията. Благодаря Uh, <clears throat> thank you as well. <clears throat> Председателят и аз ви благодаря. Uh, the Europe... Както знаете, Европейският парламент е определил нов координатор за правата на децата. Това е госпожа Кораца Билд, която току-що влезе в залата. Най-напред бих искал да ви поздравя, госпожо Кораца Билд, за определенето ви за координатор. Давам ви думата за около 60 секунди, тъй като предстои гласуване. Благодаря, господин господин председател. Уважаеми колеги, безкрайно се радвам на тази възможност да се присъединя към вас. Благодаря ви и извинявайте, че закъснях. Гласувах друга комисия, за това закъснях. Е, ще бъда лаконична. Много се радвам, че австрийското председателство успя да постигне съгласие по регламента. Тук има много приятели, много се радвам да ви видя. Е, та съгласен си бе постигнато. И аз съм сигурна, че в компетентните ръце на Тадеуш и при ускорения ред, който ще приложите до края на месеца, ще приключите работата. Като координатор за правата на децата, намирам, че е изключително важно да се подчертае до каква степен степен в този проект са отразени висшите интереси на децата. Както знаете, през граничното отвличане на деца засяга ежедневния живот на децата, на семействата, на родителите. Тези случаи могат да съсипят живота на едно дете. Трябва да се увеличи ефективността на процедурите за връщане при отвличане. Има изясняване в тази връзка на сроковете за производството и на сроковете особено за обжалване. Автоматично подлежат на изпълнение решенията постановени в друга държава членка и мисля, че най-важно тук е задължението на съдилищата във всички производства да изслушват детето. Гласът на детето винаги трябва да бъде чут. Последното, което ще кажа, господин председател, е, че за мен наистина е важно регламентът да създава предпоставки за преговори, за медиация, за търсене на альтернативни начини за преодоляване на споровете. Мисля, че тук по отношение на медиацията Европейският съюз може да изпълнява водеща роля, като дава най- най-добър пример и по този начин подпомага децата в излизането от конфликтните ситуации. Благодаря ви, благодаря и на Тадеуш. Председателят благодаря много за това, че сте тук. Благодаря за това, което казахте. Не виждам други желаящи да се изкажат, поради което приключвам обсъждането на тази точка от дневния ред. Преминаваме към гласуване. Your... Моля ви да поставите картите си за гласуване пред назначените за това устройство. Госпожо Реда. Господин председател, нашият съветник идва към залата с разпечатаните списъци за гласуване. Някой от тях пристигнаха едва днес сутринта. Бихте ли изчакали две минути, за да можем да получим документите? You can follow the EPP if you wish. You know. Ако желаете, можете... Ако желаете, можете да се придържате към позицията на НП. So we have all the vote... И така разполагаме с е, е, всички е, списъци, а, с изключение на един. И ако го оставим накрая, ето, от залата има предложение да се ползва техния. So, Let's, uh, let us begin item number И така започваме точка седма. авторското право и сродните му права, господин Любре Бретон, искате ли да вземете думата преди да гласуваме? Не, господин председател, мисля, че не е необходимо. Напълно съм съгласен с това, което ни предлага правната служба. Е, е, Чудесно. Гласуваме по електронен път.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 There, there are one EPP too many. Uh, От ТНП един в повече гласува. Uh, uh, dear colleagues, uh, there are too many колеги от е НП гласуват повече. Аз мога да не гласувам, гласувайте вие. Всичко наред ли е? Край на гласуването. So this, this has been adopted. Приема се. We continue by item. Точка 8. За временното споразумение. Шестият триалог беше проведен на 13 декември и трите институции потвърдиха, договореното по приложното поле и прилагането на принципа за страна на происход, временното споразумение обхваща и датата на транспониране, преходния период и клаузата за разглеждане. Uh, Още веднъж гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Uh, please, please, sorry, listen to me. Много ви моля, изслушайте ме. Започваме е, гласуването от начало. Повтаряме процедурата. Може ли да ни обясните какво точно гласуваме? Изобщо не разбрах какво гласуваме. Какво становище, какво точно гласуване? Сега пристигам и не мога да се ориентирам какво гласуваме. Гласуваме споразумението, проистичащо от между до институционалните преговори по досието САД КАП. What, what are you voting, please? Ça, c'est fait. No, uh, uh, it's item 8. Okay, thank you. Точка 8. Yes, we, we restarted the vote. I... Ще повторим процедурата. Отново гласуваме. Yes. And has been adopted. Приема се. Продължаваме точка девета. по протокол номер 3. Временно споразумение, което отново проистича от междуинституционални преговори. Господин Волкен иска ли накратко да представи резултатите? Не. Преминаваме към гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По-нататък. Точка 10. Доклада на а, госпожа Ниблер. Отново временното споразумение. Госпожа Ниблер, искате ли да вземете думата? Благодаря, господин председател. Само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за усилената работа. Имахме много неформални разговори, докато се споразумеем за общата линия. В трилога също свършихме добра работа. Много, много благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се, че даваме шанс на младите на младия бизнес в Европа да, да, да преодолее финансовите си трудности. Благодаря ви. Пропуснах да поздравя за резултата от предишното гласуване господин Волкен, но сега доклада на госпожа Ниблер. Моля, гласувайте. So that has been adopted. Congratulations to me. Приема се. Честито, госпожа Ниблер. По-нататък Of... Доклада на господин Любретон. програма Творческа Европа,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 се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменения 70. Приема се 15 за против въздържали се отхвърля се 70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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 не, не се гласува. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против. Нека да проверим. Изменение 80 десет Приема се 81 за. Извинявам се, казва председателя, моя грешка. 18 за, против,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 96 за, против, въздържали се. Нека да проверим 96, моля ви. That has been rejected. Отхвърля се. 97 за. Против въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, това трябва да проверя. Моля ви. That has been adopted. Приема се. 101 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против въздържали се, отхвърля се. 102 за, против. 102 нека да проверим. Приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, не, не, не е ясно. Моля да прегласуваме. 104 за. Моля НП да гласува. Can you, can you ask the second row to vote, please? Помолете и втория ред да гласува. Thank you very much. Много ви благодаря. Господин председател, позволявам си е, да кажа, че е много така странно да се обръщате към някого и да го подканвате да гласува. Що се отнася се до дисциплината на гласуване, просто не, не е подходящ момента да приканвате хора да гласуват. Можем да проверим и по електронен път. Малко е прекалено по време на гласуване да, подка... да се подканваме. Thank you for doing my work, Mr. Pinto. <laughs> uh... Благодаря. Стигнахме до 104. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против въздържали се, приема се. 112 за, против. Нека да проверим 112. That has been rejected. Отхвърля се. 113 за, против, Нека да проверим по електронен път. 113. Yes, that has been largely adopted. Да, приема се с голямо мнозинство. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържа... против, извинявай. Не знам. 116 трябва да видим. And that has been rejected. Отхвърля се. Uh, 117 за, против,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 Нека да проверим 119. Yes, close it. And that has been largely adopted. Приема се с голямо мнозинство. 120 за, против. Още веднъж ще проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Yes. That has been uh, adopted. Приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за,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 5 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада 3. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, за против, въздържали се, приема се. 42 за, против, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, Нека да проверим 44. Yes, close it. Край на гласуването. Приема се. 45 за. Против въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против. Моля да проверим. 48. Adopted. Приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, Моля ви електронно да проверим. 50. Yes. Добре, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Приема се. 54 за, против, въздържали се. Приема се 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за. Да, 57 за, против. Моля да проверим 57. And that has been adopted. Приема се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, отхвърля се, 12 за, против. Нека да проверим 12. Моля ви. Oh. Uh, uh, uh, Категорично се отхвърля 12 за, против, въздържали се, отхвърля се 60. 61 сега. За, против, въздържали се, приема се 13 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега електронно становището като цяло. Е, the opinion has been uh, rejected. Uh, so I... Отхвърля се. Не мога да поздравя Гастон Любретон. Are the Greens ready to vote now on? Зелените готови ли са сега да гласуваме? Very well. Чудесно. Гласуваме доклад, но господин Деграндес Паскуал сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти. Uh, does the reporter wish to take the floor? Докладчика иска ли да вземе думата? Sí, presidente, con su venia y con toda brevedad. Да, много ви благодаря. Съвсем накратко. Всички знаят, че е много деликатна темата. Сблъскаха се два напълно легитимни интереса обсъждахме, стигнахме до някои компромиси. Но всичко е в името на закрилата на потребителите. Благодаря. Благодаря. И така, компромис едно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 C. Yes. Where is that? Uh, We go to 196. Отиваме на 196 за, против, въздържали се, Отхвърля се. МВ-25 за. за. Против. Въздържали се. Приема се. 194. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195 за. Против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 Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 8 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Компромис А. Yes. And that has been adopted. Приема се. отиваме на Инта. Yes. Компромис 10. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. So now we are at Изменение 27 за, против, въздържали се. Моля ви 27 да проверим. Приема се. Двадесет и осем за. Не, не, то пада. МВ1 за, против, въздържали се. Според мен се отхвърля, но не видях добре. Моля ви да проверим по електронен път. Приема се. Инта 1 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим 32, моля ви. Отхвърля се. 33-34 за, против, въздържали се. Струва ми се... Нека да проверим. 33-34. Моля електронно да гласувате. Отхвърля се. МВ3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 3 Приема се. 35 за, против, Нека 35 да проверим все пак. That has been rejected. Отхвърля се. Инта 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Инта 4 проверяваме. Моя е грешката приема се. 36 за, против, Да, да, ще проверя. This has been rejected. Отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, Приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. 14 за, против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 Adopted. Приема се. Компромис Б за, против, въздържали се. Според мен се приема. Но е най-добре да проверим, за да сме сигурни. Yes. Да, приема се. 141. За, против, въздържали се, отхвърля се. 142. За, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се се, отхвърля се. МВ-19 за, против. МВ-19. Mm-hmm. Adopted. Uh, in... Приема се. Не, не, пада. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 146, втора част. One forty six part two in favor. 146 втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. And it has been adopted. Приема се. Гласуваме проекта като цяло. Моля, гласувайте. Uh, close the vote. Край на гласуването. Приема се. Трябва да гласуваме и решението да започнат междуинституционални преговори. Това също се гласува електронно. Моля, гласувайте. that has been adopted. Приема се. Поздравления за господин Деграндес Пасквал. И продължаваме. The report of Madame Следва докладът на госпожа Розиер за действията на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт към Лисабонската спогодба за наименованията за происход и географските указания. Изменение 30. За. Против. Колеги, извинете гласуваме. Повтарям гласуването. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение на комисия Инта. 5 за. Против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 17 за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение на комисия Инта за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 на комисия Инта за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Първо за, против, въздържали се, приема се. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, за против. Нека проверим гласуването по изменение 20. Край на гласа гласуването. Отхвърля се. Компромис едно част Б. За. Против. Въздържали се. Извинете. Приема се. Компромис 2, Част Б за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето за. Против. Въздържали ли се. Приема се шесто за, против, въздържали се. Приема се инта 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против. Нека проверим как сме гласували гласували по изменение 28? That has been Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме доклада като цяло. Моля да гласувате с картите си. Yep. That has been... Приема се решение за започване на междуинституционни преговори. Гласуваме електронно. Доклад Чикът. Мисля, че в, гласуване, в списъка за гласуване има грешка. Е, трябва да се подложи на гласуване изменение 8, защото то не е включено в компромис 4. Yeah. Okay, I have a... Добре. Да, и в моя списък за гласуване е допусната тази грешка. В такъв случай връщаме се на изменение 8. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. И сега гласуваме за започване на междуинституционните преговори. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Yes. It has been adopted. Приема се. Поздравления, госпожо, госпожо Розия. Now we continue with the report of Mr. Продължаваме с доклада на господин Жан-Мари Кавада. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ. 48.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 Извинете, 62. Извинявам се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Нека проверим как гласуваме по изменение 63. yes. Slightly adopted. Приема се с малко мнозинство. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за. 66. Искате да проверим вота по 65-то изменение? Добре, проверяваме този вод. Приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 14 и 69 за, против, въздържали се, приемат се. 70 за,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 Приема се 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 82 за. Против. Въздържали се. Бих казал, че се отхвърля, но нека проверим това.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 Промис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 изменение за против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме проект на становището като цяло. Електронно гласуване. Yep. Adopted. Congratulations. Приема се. Господин Кавада, поздравявам Welcome. Uh, We continue by the... Продължаваме с доклада на госпожа Бержерон. Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия. Гласуваме наведнъж начало на електронното гласуване.